за закъснението. Протоколите от вчерашното заседание и текстовете към тях е, са на разположение. Ако имате възражения, трябва да ги изразите. Ако не, е, протоколите се приемат.